So good morning. Добро утро. Можем да започнем. Разбира се, следва среща с национ... представители на националните парламенти. Надявам се, че колегите от Комисията също са тук. Приемаме ли дневния ред? Сега ще направя някои съобщения на председателя с специалния пратеник. Имахме среща. Срещата беше много интересна. Господин Пабло Риграев. Неговият мандат беше даден съвсем наскоро. Той се опитва да очертае всички различни елементи, свързан с преходното правосъдие и да ги вземе предвид. Той работи в областта на предоставяне на помощ на бежанците, освен това компенсации опитва се да работи за увеличаване на доверието в институциите, работи също и за спазване на човешките права. Разговорът ми с него беше много интересен. Европейския съюз е смятан за глобален актьор по света, но в рамките на Европейския съюз все още има някои пропуски и този процес не протича последователно. Може би някои депутати депутати ще считат за интересно да изготвят доклад. Има различни инструменти, които могат да бъдат използвани за това, че да се работи в областта на установяване на истина, спазване на човешките права и така нататък. На следващо място лауреат на наградата Сахаров е бил хвърлен в затвора, след като е дал интервю по, за западен канал, за Star News. Трябва да съобщя с Ан Сан Суки. Тя също е лауреат на наградата Сахаров. Тя ще бъде тук през октомври. Ще получи наградата Сахаров на 21 октомври ще е тук. Ще има съвместно заседание с ДРОА и Либе. На 22 октомври ще има сесия, заседание само с нея в пленарна зала. Господин Халил Алмасух, той е, е генерален секретар на опозиционната група. Той е бил разпитван от главната прокуратура 7 часа подред на 17 септември. Останала е 30 дни в е, ареста по време на разглеждане на висящото е, производство. След това през септември беше, е било организирано протестно шествие, на което е имало хиляди демонстранти. Ние сме в връзка с съответните лица, за да следим развитието. Относно Пуси Раяц, госпожа Коникова е започнала гладна стачка, за да протестира срещу нечовешките условия в, в затвора. Тя излежава двогодишна присъда. Предния път говорихме за принудителния труд в, Обез... в Узбекистан. На 21 септември Сергей Наумов е независим журналист, който редовно докладва за състоянието на на, това, за това какво се случва по отношение на производството на памук и принудителния труд. Аз изготвих писмо в тази връзка, изпратих го на специалния докладчик за Русия и Централна Азия, така че да проследи събитията. Сега, съобщения на председателя относно дебата, свързан с Африканския съюз и Етиопия. За съжаление, миналия път нямаше представител на службата. За това трябваше да прехвърлим този въпрос за днес. И отново искам да кажа, че докладът е доста всеобхватен. Той включва всичко, което сме направили и обсъдили. Имаше някои въпроси, които бяха повдигнати. Те са свързани с гладната стачка на журналиста Алимо. Бихме искали да знаем от СВД и от делегацията на ЕС в Адиса Беба как стоят нещата с този случай и как вие следите събитията там може да си спомняте, че ние планирахме да посетим затвора Калити в Адис Абеба. Бяхме там и поискахме да видим някои от блогърите, които бяха арестувани, седяха в затвора, но директорът затвора каза, че ем, няма как да ни, покажат затворни, да ни покажат затвора и да ни позволят да говорим с, с затворниците. Ние му предложихме следното. Може би, ако по-късно, в следващите дни и месеци, се намери такава възможност, да се изпрати делегация на Европейския съюз ние ам, ще посетим затвора. Председателят, тогавашният председател на делегацията също беше много изненадан от това предложение, но ние ще следим ситуацията и ще видим дали този въпрос се обсъжда все още. Относно програмата за преселването на хората в селски бедни региони, има хора, които участват в програми за презаселване и когато бяхме там, представители на тази общност казаха, че не са били попитани изобщо ам, или подробно, дали искат да участват в а, такава програма, при какви условия. Ще е интересно да видим а, до каква степен тази програма а, се изпълнява в момента. От някои от международните НПО разбрахме, че някои от тези селски общности са с нарушени права човешки права. Това също може да се отрази в международните доклади. Когато бяхме там, беше директно оказано от представители на правителството и представители на Комисията за човешки права, че тези международни доклади и съдържат пропуски в себе си и след като ние напуснахме, трябваше да излезе нов доклад. Може би ще научим повече от него. И така, това са темите, които исках да спомена. Мадам Гиен, която отговаря за представителството в Етиопия. Добър ден на всички! Извинявам се за това, че миналата седмица не можах да дойда. Наистина съжалявам. Добре е обаче, че успях да получа отговори от делегацията на въпросите, които вие сте задали. Благодаря, че ми ги предадохте. Както знаете, ние имахме среща през януари, когато подготвяхме посещението на комисията. Знаете, че ние отблизо следим ситуацията, свързана с човешките права и гражданското общество в Етиопия. Относно положението на журналиста, който вие споменахте, ние следим ситуацията възможно най-отблизо единствената информация, която получаваме от семейството на журналиста. Тя не, вече не. Тя е прекратила главната стачка. Дадено е право да бъде посещавана. Знаете, че това е право на всеки един затворник. Относно а, отказаното посещение на затвора през юли, получихме потвърждение от правителството. Казаха, че е, всяко посещение е възможно. Тази седмица ще има връзка и с управителя на затвора и в рамките на контакта, който ще се установи, ще се извърши посещение и на затвора. Целта а, а, се е променила, свързана с посещението, а именно да се посети затвора, а не да се а, а, посети конкретен затворник там. А, няма политически затворници там и за това те а, а, са отказали, защото няма как да се посети само един определен затворник, което е Жалко, разбира се, както и вие отбелязахте. В този контекст правителството каза на делегацията, че може да се посети всеки един затвор по всяко време, ако целта е да се видят какви са условията там и да се подкрепи правителството да подобри условията в съответните затвори. Получихме информация, информация, че от началото на 2013 година е имало постоянен контакт с представители на затворите на регионално ниво в Етиопия. Сътрудничество в тази област се е подобрило от началото на годината. В по-общ аспект Европейския съюз е обезпокоен а, от а, ам, аргументите, поради които е бил а, осъден а, и друг активист. Той е бил обвинен в а, тероризъм. по отношение на програмата свързана с заселването на селските райони. Беше зададен следния въпрос. Европейския съюз и държавия, държавите членки дали ще финансират а, тази а, програма за развитие на селските райони, но от 2010 година донорите на 2000, донорите на, две, на Европейския съюз са финансирали подобна програма за развитие на селските райони от 2011 година. с донори са обхванати от мисия за развитие на регионите в Етиопия. Има и други програми, свързани с презаселване. В настоящия момент ние не сме могли да установим систем, системно нарушаване на човешките права. Ам, не всички услуги се предоставят преди презаселването, основни тип услуги. Освен това са ограничени всякакви други альтернативи. Ситуацията Та обаче не, не буди безпокойство сред високите правителствени среди в Етиопия. Министъра на финансите и економиката също обсъжда тези въпроси, свързани с развитието и презаселването на хора в селски райони. Важна част от нашата мисия ще бъде защитата на човешките права и развитието на гражданското общество в Етиопия. Благодаря. Има ли допълнителни въпроси? Тогава просто да ви информирам, че това са проблемите, които обсъдихме с представителите на Африканския съюз и по-специално е, економическата комисия за развитие към Африканския съюз. Те създадаха една група на високо равнище, която е председателствана от бившия президент на Южна Африка, Мбеки, която се занимава с проблемите свързани с паричните потоци към и от Африка. Те са готови да приемат всякакви препоръки от наша страна. И първия брифинг с УИСър ще бъде през октомври в а, а, Париж. Те обаче искаха да дойдат а, тук, но се оказва, че това ще това ще бъде през тюркуазената седмица. Така че Афет и, и ние ще организираме нещо като изслушване, на което ще присъства президента Тъмбеки и би било добре да има и представител на Европейската служба за външна дейност. Разполагаме също така с писмен доклад за мисията в е, Етиопия. Ще включиме коментарите, които бяха ни бяха предоставени и ще го разпространим. Така че разполагаме с доста време, тъй като в 10 часа ще продължи нашето заседание. Така че за сега прекратявам заседанието. Не, раз, не разбирам защо никой не можа да дойде в 9 часа. А, хубаво беше да. А, да продължим дебата. Така че за сега обявявам почивка и ще започнем отново нашата работа в 10 часа. Colleagues, I would like to welcome... Добре дошли на всички. Виждаме, че Европейския парламент и представителите на, Евро... на националните парламенти са заедно. Е, а, тук имаме и двама, които страшно си приличат и двамата се казват казак. мисля, че това е най-доброто доказателство за отлично сътрудничество между двете, двете институции. Сега, мисля, че наистина нашето заседание ще бъде ужасно, много полезно. А, европейските парламенти и е, Европейски парламент и националните парламенти обсъждаха в Вилнус едни много-много сложни проблеми. Разбира се, макар и е, човешките права да са от прерогативите на държавите членки предимно, в е, Европейския парламент по силата на Лисабонският договор има все по-важна роля, която той приема много сериозно. Е, ние участваме е, в определенето на общата политика за сигурност и отбрана, е, програмите за финансова помощ, политиките за добросъседство, както и политиките спрямо страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Важно е обаче е да видим как можем да намериме най- е, най-добрия баланс между тези е, различни е, подходи, защото човешките права трябва да бъдат винаги в сърцевината на нашата външна политика. А, но а, понякога, може би, дори говориме малко повече за демокрация на, на, и забравяме понякога своите е, интереси. Но, мисля, че това ще е един от въпросите, които ще обсъждаме днес и които можем и ние и вие можете да а, да дадете своето мнение по този въпрос. Ще съпредседателстваме е, това заседание с госпожа Лох Билер. Както казах, 2012 година беше от огромно значение за политиките свързани с човешки права и демокрацията. Ние приехме така нареченото, първия така наречен пакет за човешки права, както и европейска стратегическа рамка. Също, същевременно беше назначен и първият е, специален представител по човешките права на Европейския съюз, господин Ламбриниедис. И по този начин на практика Европейския съюз стана е, водещ е, опер в международен план. Сега, Имаме е, добре развито сътрудничество и добросъседска политика на юг и на изток, но е, човешките права и демокрацията са в центъра и в сърцевината на нашите взаимоотношения с тези страни. Е, в стратегическата рамка се казва, че отвъд нашите граници ние трябва да насърчаваме и да говориме за човешките права и демокрацията. Това е прерогатива както на Европейския съюз, така и на отделните държави членки. А, в стратегическата рамка се казва също така, че амбициите на Европейския съюз са човешките права да бъдат в центъра на взаимоотношението с всички страни, включително и с стратегическите и партньори. Днеска ние споделяме отговорността за човешките права в света и ще обсъдиме с вас начина по който стратегическата рамка и плана за действие ще се осъществяват от страна на Европейския съюз и неговите е, държави членки последователно и с чувство за отговорност. Очаквам вашия принос към е, дебата. Аз също бих искала да ви е, пожелая добре дошли. Радваме се, че сред нас са представители на 19 национални парламента, така че смятам, че ще имаме наистина един много добър обмен на мнения и становища. Знам, че в момента някои страни не са представени като Германия и Австрия поради изборите в тези, в тези страни. Току-що разбрах, че делегацията от Латвия е се е, е кацнала в Лиеж, тъй като има мъгла, но те ще ни се присъединят към нас малко по-късно. Още веднъж и аз искам да, да кажа, че приехме стратегическата рамка, както и план за действие за човешките права на Европейският съюз. Сега, а, решихме, че, че човешките права стратегическата рамка, стратегията на Европейския съюз и плана за действие ще бъдат най- най-уместната тема за обсъждане на тази годишната ни среща, защото Тази стратегия може да бъде осъществена само и единствено ако националните а, парламенти участват в нейното изпълнение, като напомнят непрекъснато на съответните си правителства каква, какви трябва да бъдат техните действия. стратегическата рамка и е, плана за действие са много важни инструменти и когато е, провеждаме политика отвъд границите на Европейския съюз, особено в е, момента е, на криза. Човешките права и демокрацията трябва и ще бъдат винаги в е, основната тема на международни е, форуми. Е, Също Европейският парламент чрез плана за действие наблюдава и работата на службата за външна дейност. В плана за действие са, са включени е, раз, различни 97 е, дейности. И Вашите правителства са поели ангажименти за извършване на специфични дейности в рамките на тези 97 предвидени в рамката. Европейският парламент подготвя и годишен доклад по човешките права. В структурата на този доклад влизат различни компоненти от стратегическата рамка и е, плана за, за действие. Господин Кукан е тази годишния ни докладчик, който ще е, представи през декември е, проекто доклад но аз съм сигурна, че нашия обмен на мнение и становища днес ще бъде ползотворен принос при изработването на този доклад. Днес ще имаме две заседания. На първото заседание ще обсъдиме проблемите свързани с стратегическата рамка и плана за действие. Е, сред нас е господин Ставрос Ламбринидис, който е специален представител за човешките права на Европейския съюз и който е, ще наблегне на вътрешната и външната последователност и взаимозависимост на нашата е, външна политика. Е, сред нас са и колеги, представители на Европейската служба, на Европейската комисия, на различни институции. Имаме и представители на съвета на Европа и на гражданското общество. Е, по този начин ще, ще видим по какъв начин можем да работиме наистина за последователното и задълбочано осъществяване на стратегията. А сега позволете ми да дам думата на господин Ламбринидис да ни каже каква, е, каква е неговата работа и с какво се занимава. Благодаря, Барбар. Благодаря ви. Благодаря ви. Искам да ви поздравя е, за тази изключително важна среща защото, както вече казахте, е, че човешките права навсякъде по света означават партньорство, е, както вътре за Европейския съюз и за неговите институции. Това е предизвикателство само по себе си, но също така партньорството вътре в рамките на Европейския съюз и между неговите държави членки. Парламентите в държавите членки, особено преди влизането в сила на Лисабонския договор, е, понякога бяха пренебрегвани, когато се взимаха решения за човешките права и сигурността. Но днес ролята на националните парламенти, вашата роля е много е, е, по-разширена и затова за мен е удоволствие днес да говоря пред вас. Преди една година 27 държави членки, 27 тогава, 28 днес, приеха стратегическа рамка за човешките права. Това е много амбициозен документ. Аз е, го прочетох и ви насърчавам да го прочетете, това е пример за това как 27 държави членки могат е, да събарят е, табуто и да достигнат е, най-големия общ знаменател, когато традиционно се предполага, че това е свързано само с национални закони. Те приеха и 27 план за действия, където различни където 97 страни, включително и 27-те държави членки, трябва да е, е, решават какво трябва да се прилага. Така че времената са трудни, но документът е амбициозен, но документът не значи нищо, освен ако ние не се ангажираме дори на най-низкото техническо ниво да е, направим това, което можем да направим. И накрая, когато говорим за човешки права, имаше за заседание, което аз имах честа да председателствам. Е, в интерес на дискусията аз не разполагам с много време, но това, което искам е, освен да ви запозная с някои общи забележки по значението на човешките права, искам да ви кажа и да наблегна на три основни предизвикателства – които поне според мен са предизвикателства за Европейския съюз и е, човешките и за държавите членки, когато е, се борим за човешки права по света. Сега, е, ако трябва да помислите е, за конфликтите днес, е, заедно с ОИСР, ние говорим за човешкото измерение, което трябва да се прилага всяка година. Както знаете, имаме 27 страни от целия район. Сигурността и човешките права в една организация. Защо? Защото ако погледнете на конфликтите по света, днес ще видите, че нарушава нарушаването на човешките права обикновено е в корена на конфликта или решаването на е, човешките проблеми, на проблемите на човешките права е част от решението на конфликта. Тоест, не става въпрос идеалистично да пропагандираме човешки права. Това не е идеал на някой от Западна Европа. Това е абсолютна необходимост както за правата на човека, така и за стабилността и мира по света. Въпреки това има предизвикателства. Ще се спра накратко на три предизвикателства, на първото, е, е, на първото ще се спрем подробно е, на днешния форум. Това е предизвикателство по съдържанието. Искам да ви кажа, че извън вътрешните и външните предизвикателства, при които сме изправени по правата на човека, има две предизвикателства. Външно и вътрешно предизвикателство, което, които са по същество. Какво имам предвид? Е, външна и вътрешна съдържателност. Е, това само означава, че а, а, когато пътуваме по света и аз и вие, когато разговаряме с страните, международни организации, настояваме да се спазва човешките права, ние трябва да очакваме, че повечето от страните ще се обърнат към нас и ще кажат а какво правите примерно за положението на ромите в Европейския съюз, ксенофобия и расист, расизъм в много държави членки економически и социални права, е, изобщо е, как ги защитавате в човешка и економическа криза и така нататък. Това са е, много важни и много уместни въпроси. Когато бях европейски депутат преди няколко години, имаше специална комисия, която разглеждаше дали е, европейските държави членки участват е, в, е, примерно да речем, полети и мъчения и имаше признание от парламента, е, че никой не е съвършен, включително е, и Европейския съюз. И ако трябва да ни вярват хората по света, ние трябва да сме сигурни, че вътре в Европейския съюз хората ни вярват. Е, предвид, казвайки, че никой не е съвършен, аз не искам да ме разбирате погрешно. Когато казвам, че никой не е съвършен, това ние не сме всички еднакво несъвършенни по света. Ясно е, че не е така. Аз се гордея с това как Европейския съюз се опитва да се справи с предизвикателствата по човешките права, фундаменталните права, които понякога са нарушени. Имаме свободни парламенти, когато хората могат свободно да говорят. Имаме свободна преса, където има журналистически разследвания. И никой не се страхува от това, че ще бъде хвърлен в затвора. Имаме изключително активно гражданско общество, е, е, е, което не остава на спокойствие нито едно официално лице в Европейския съюз и в държавите членки. Създадени са механизми и макар и да не сме съвършени, ние няма да позволим нашите несъвършенства да е, е, да се величаят, както това се случва в много други страни. Не, в, в, и държавите членки играят много важна роля по вътрешната и външната съдържателност. Някои от въпросите, които споменах, ксенофизъм, расизъм, въпроса с ромите и защо всичко, което можете да си представите, не винаги са общо европейски проблеми. Това са проблеми, които изникват в някои държави членки в по-значителна степен, колкото в други. Така че е много важно и аз ви насърчавам е, като членове на националните е, парламенти да бъдете бдителни и по тези въпроси. Не само защото това са въпроси, които са важни за вашата страна в европейското семейство, но защото всеки в тези инстанции, всяка в държава членка е посланник сам по себе си на е, ценностите на европейските и интернационалните човешки права. Ако една брънка от тази верига се наруши, е, това е проблем за всички останали. Е, второ предизвикателство, е, това е външната съдържателност. Какво имам предвид? Дали ние като Европейски съюз третираме всяко нарушение на човешките права по света по един и същи начин, когато е извършено от страна? Осъждаме ли го незабавно, ако е в страна А или в страна Б? или е, в е, някои случаи е, се предполага, че проявяваме, фаворизираме някой. Дали ние не фаворизираме някой и дали това не подромва на доверието в нас по света? Сега, аз мисля, че е очевидно, че ние не винаги реагираме по абсолютно един и същи начин при всяко нарушение на човешките права по света това не винаги не винаги и непременно е резултат от някакви е, злокобни намерения, от някакъв макиавелизъм. Но е факт и ние трябва да обясним защо понякога е факт. В някои случаи има страни, които са по-приятелски настроени към нас или към дадена държава членка. Ако тази страна извърши нарушение на човешките права, в този случай е, вие вероятно разбирате, че е, причината не е ендемична за цялата страна, а, а просто трябва да има е, по-спокойна дипломация, по-непублична дипломация докато в друг случай виждате, че нямате лостов ефект към страната, която нарушава човешките права. По-чувствителни економически връзки с страната, по-чувствителен е международния имидж на страната и прочие. В някои други случаи, да кажем, е, имате значителни политически и финансови инструменти, е, чрез които да упражните натиск върху тази страна. Така че трябва много внимателно да се следи външната несъстоятелност. Е, понякога това не е, е въпрос на някакво едва ли не замисъл, е, някакъв таен замисъл, но трябва да се замислим по това. Сега, вътрешна и външна последователност. Въпросът е различен. Дали всеки в Европейския съюз, в Европейския парламент, Европейската комисия и отделните комисари, външната служба, когато говорим за вътрешни права или за география, всички държави членки, имаме ли еднакво послание към всяка страна и случаи на човешки права? Дали има вътрешна последователност в нашето послание? Когато отида в чужда страна на посещение и посоча нарушение на човешките права и искам да работя с страната, за да се подобри положението, обаче други официални лица от Европейския съюз, които представляват комисия от Европейския парламент или дадена страна, отидат в страната и кажат е, да, да, човешките права, добре, обаче дайте сега да видим парите и да забравим човешките права. В много случаи това е предизвикателство. И пак казвам, това не винаги е, крие някакво е, е, е, отрицателно намерение. Е, по-скоро, мисля, че за да имаме успех по стратегическата рамка, е, човешките права трябва да се прилагат навсякъде. В търговия, парламентарна политика, антитероризъм. Е, и трябва обаче да се промени мисленето в Европейския съюз. Не винаги е лесно. Не е, всички са, са занимавали с човешки права. И за това този процес е важен. Дали е, ние вътрешно сме последователни, когато е, сътрудничим с други международни организации? Съвета на Европа. За мен е удоволствие да ви видя тук. ООН, регионални организации по човешки права. Нека да сътрудничим с тях, е, за да е, не се твърдим, че ние имаме някакви вълшебни решения. Нека да е, се опитаме да видим кои са предизвикателствата по човешките права и да се вземем с тях, което не означава, че винаги трябва да пеем най-съща песен – в някои случаи някой може да говори по-силно, някой има по-спокойна дипломация. Някой трябва да се намеси в международна организация и там му вярват повече, отколкото на мен докато ние можем да се намесим на друго място, но е, ние трябва да пеем една и съща песен, да е, пеем в един и същи хор за човешки права. Иначе ще бъдем вътрешно и външно несъс, несъстоятелни. Това е първото предизвикателство. А второто е съществено, защото в края на краищата трябва да се прецени дали ефективно могат да се прилагат човешките права по света. Аз смятам, че за да може да стане това, е, ние трябва да. Ние, Европейски съюз трябва да упражнява, но дългосрочния условие е ние да имаме вътрешна собственост върху правата на човека. Какво означава това? Гражданско общество, гражданско общество. Гражданското общество по света в момента е, е под атака е, в най-дръзкия външен е, проява. Хората се арестуват, задържат, преследват ги и дори убити, докато много по-подмолно, като се ограничават начините за организация на работи. Или е, е, някой ги е, третират за е, търговци или каквото и да било, за да, се, за да може работата им да стане несъществима, да не могат да се регистрират организации на гражданското общество. Е, пространството на гражданското общество трябва да се отстоява от Европейския съюз и от държавите членки. Трябва да има холистичен подход, трябва да има политическа подкрепа така че, когато и да отидем в дадена страна, ние винаги трябва да се срещаме с представители на гражданското общество на място и, ако е възможно и не ги поставяме под заплаха, да, ги, е, да се срещаме с тях публично, да стане известно, че се срещаме с тях. Трябва да сътрудничим на място и когато казвам ние, имам предвид Европейския съюз и страните членки. Примерно, да речем, когато присъстваме на процеси срещу е, защитници на човешките права, е, е, ние не можем да го правим сами като Европейски съюз. Посланиците на страните не могат да го правят сами. Но трябва ежедневно да присъстваме, за да знаят съдиите, че ние наблюдаваме какво се случи. Трябва да осъществяваме финансиране, изграждане на капацитет. Трябва трябва да бъдем на страната на гражданското общество. Скъпи приятели, гражданското общество, неправителствените организации по света, включително и в нашите страни, могат да бъдат любезни, ако искат, но не е необходимо да бъдат любезни. Ролята на гражданското общество не е любезността, Ролята е да наблюдават политиката на човешките права, да наблюдават нарушенията, да уведомяват хората по места за техните права, да осигуряват много често дори закрила да е, ги осведомяват за е, законите в подкрепа на човешките права. А, но това не означава, че е, всяко отделно правителство е длъжно да се съгласява с всичко, което ще му кажат организациите на гражданското общество но това означава, е, че всяко правителство е абсолютно задължено да гарантира е, свободна работа на, О, на неправителствените организации, е, да не се ангажират задължително и да говорят свободно. Така че е, вашите представители на място играят огромна роля. Ако вашите посланници не се срещат с гражданското общество и го пренебрегват, тогава възниква проблем. Последно предизвикателство и приключвам. Това предизвикателство е от различно естество. Това. Е, е, да. Добре, не продължавайте, казва председателя, няма проблем. Е, трето основно предизвикателство, е, е, то не е вътрешно европейско предизвикателство, като за последователността, не е предизвикателство за страните по-отделно, както за гражданското общество. Това е фундаментално предизвикателство, което е гръбнак. Това е атаката срещу общочовешкия характер на човешките права. Виждаме го на толкова много места по света. Виждаме, че нараства и става все е, е по-перфидно, защото човешките права преди години се смятаха за западен понятие, което се налага на останалата част на света за да се приеме в моето общество или в вашето общество, трябва културно е, да бъде допустимо и за моето общество, и за вашето общество. Защото ние имаме традиционни ценности, имаме религиозни ценности, имаме семейни ценности, е, а човешките права е, са общочовешки и трябва да се спазват. И ако трябва този е, довод да бъде върховния довод, тогава е, ООН е, заедно с Европейския съюз и с неговите държави членки трябва да се бори срещу насилие срещу жени има много страни, които искаха да усилят заключенията от Нью Йорк. Е, срещу насилие жени, защото е, им се противопоставят семейните ценности. Но това е една общочовешка ценност и аз смятам, че всяка държава членка, всеки депутат е, трябва да се присъедини към тази битка. И аз съм дълбоко убеден, че човешките права никога не са били битка за е, вяра или междувери. Не е битка между страни. Човешките права винаги е, са били общочовешкия език на тези, които нямат власт при, във всяка религия, във всяка страна, във всяка етническа общност е, срещу относителността на властта. Е, вие никога няма да чуете жертва на нарушение на човешките права. Не се намесвайте от мое име, е, защото човешките права не са общо човешки. Е, тъкмо обратното, тези, които са овластени, правителствата или който и да било, ще ви кажете, няма право да се намесвате, защото имам традиционни ценности. Когато дадена жена е бита от съпруга си в дадени страни по света, включително и в Европейския съюз, няма да ви каже не ме защитавайте, защото човешките права не са универсални. Е, много често ще чуете съпруга, този, който е овластен, ще каза жена ми ми позволи да я бия. Русия. Човешките права са универсалния език на тези, които нямат власт срещу властените. Ние трябва да е, насърчаваме ценности срещу колониализма, срещу расизма. Е, най-големите движения по света бяха движения срещу Запада, е, които бяха вдъхновени от същия език на човешките права, от същите принципи на човешките права, като хората, които днес ги нарушават и смятат, че в кавички е удобно да се защитават човешки права. Благодаря ви за присъствието, за вниманието. Очаквам изключително интересна дискусия. Благодаря. Thank you, Stavros. Благодаря на господин Ламбренидис за прекрасната и емоционална реч. Сега думата имат представители на националните парламенти и на Европейския парламент. Като си вдигнете табелата, така ще дадете знак, че искате да вземете думата. Може би имате малко време, за да се решите, но ви насърчавам да вземете думата. Давам думата първо на посланика Фройзен, който е от съвета на Европа. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че господин Елмар Бро, който е председател на ФЕТ, очерта много важни аспекти в своята реч, когато говореше за реалната политика и човешките права. Историята ни е показала, че няма е, истинска сигурност без пълно зачитане на човешките права. И понякога хората създават е, или се опитват да създават противоречия между двете понятия. Но смятам, че когато има проблеми свързани с човешките права, винаги е, има и едно усещане за несигурност по отношение на международната обстановка и това е нещо, което се е, чувства и днес представителите на народите, на хората в парламента а, трябва да взема това предвид и а, всъщност и свикването на това заседание има за цел да се спре на тези основни теми. Бих искал днес да ам, подчертая значението на една резолюция, а, приета от съвета на Европа миналата есен. А, в резолюцията Парламентарната асамблея на съвета на Европа подчертава своята подкрепа за инициативата поета от Европейския съюз, като се споменават специално ам, а, ам, усилията положени от националните парламенти и техния принос. Връзките между съвета на Европа и Европейския съюз в областта на човешките права бяха изразени като много тесни в ръчта на колегата на господин Лабрин Дидис. Генералният секретар и лидерите на Европейския съюз подчертаха също значението на тези контакти. Поддържаме връзки на високо ниво. С господин Барол се срещаме в Нью Йорк и следващата седмица отново тук в Брюксел. Новите инициативи, които сте предприели, отразяват нова ера, ново ниво на сътрудничество между двете институции при постигането на нашите цели. Това се изразява в много конкретни а, примери и мога да спомена три такива примера. Първо, Европейския съюз показа голям интерес а, свързан с ратифицирането на важни а, конвенции на съвета на Европа. Освен това, обхваща и други държави в своите стратегии, свързани с външните отношения. Освен това, има стратегия, която има за цел да приложи на практика много обвързващи инструменти. Конвенцията от Будапешта, която има за цел премахване на насилието срещу жени и а, деца, Конвенцията за защита на а, децата и а, борба срещу сексуалната експлоатация на деца и на следващо място трафика на хора е, и съответните контролни органи, наблюдаващи органи. Ратифицирането на тези инструменти са обекта на разглеждане от други институции. Знаем, че и върховният представител, специалният докладчик на Европейския съюз, господин Ламбрендизи, също се занимава с тях. Европейската конвенция за човешките права беше подкрепена от Европейския парламент, от националните парламенти. Това е един ясен знак, че Европейския съюз се ангажира с зачитането на човешките права. Европейски съюз се присъедини към конвенцията за първи път след окончателното ратифициране на конвенцията и Тази Разбира се, конвенция ще бъде обект на допълнително разглеждане, ще бъде разгледана и от Съда за защита на човешките праве за Страсбург. Критериите, определени от съвета на Европа, са много важни и играят важна роля при провеждането на преговори. Има сътрудничество между Венецианската комисия, Греко, относно корупцията, СИПАШ, що се отнася до ефективността на правосъдието. В тази връзка има сътрудничество и с европейските институции. Работи се в тясно сътрудничество с другите органи на съвета на Европа. Има а, обмяна на мнения на високо ниво. Има няколко примера в тази насока, свързани с плодотворно сътрудничество. Господин Ламбринидис се радва на нашата подкрепа и висока оценка той всъщност е, е гласът на Европейския съюз, когато става въпрос за зачитане на човешките права. Ние оценяваме неговия ангажимент да се ангажира с такива важни задачи. Съвета на Европа има специализирани органи, които могат да са от помощ за изпълнението на инициативите, предприяти наскоро от Европейския съюз за зачитане на европейските основните права съвета на Европа следи много отблизо дейността на външните министри, на председателя Барозо. Освен това, искам да почитая тази връзка, важността на неговата реч по отношение на състоянието на, на Съюза. Генералният секретар беше прият миналата седмица в Страсбург и прие господин Мишел, който е докладчик по е, инициативата на Европейския съюз. Генералният секретар приветства всякакви инициативи от страна на Европейския съюз, свързани с човешките права и върховенството на закона. Бе, освен това, той подчерта, че е важно да се ам, премахнат припокриванията Необходимо е да има допълнителни препоръки да се извършва и преглед на това, което е извършено до сега. Генералният секретар предлага, че всякакви бъдещи механизми на Европейския съюз трябва да вземат предвид съществуващите органи, които извършват наблюдения и вече съществуват тези органи функционират възоснова на международни инструменти, които са еднакво обвързващи за всички държави членки и формират основата за един мониторинг, който не е вързан с някакви политически интереси всички имат за цел премахването на проблемите, на които сме станали свидетели. Има редица примери за тях. Благодаря, каза председателя сега от представителя на Испанския конгрес. Благодаря, господин, госпожо председател. Бих искал да взема думата от името на Испанския парламент първо искам да благодаря на Европейския парламент за сърдечната покана. Бих искал също така да благодаря на господин Ставрос Ламбредини за това, че участва в това заседание. Нека да кажа няколко думи за Европейския стратегическата рамка. Мисля, че не само гражданското общество, не само неправителствените организации имат какво да кажат по отношение на човешките е, права. Мисля, че не трябва да, не трябва да, да, да забравяме, че нашите предприятия също могат да бъдат носители на човешките права. Ние имаме предприятия, които са се е, настанили и функционират в четирите краища на света, които всеки ден могат да нарушат човешките права и които е, да не, не спазват елементарните, фундаментални права. Така че всъщност става дума за една цялостна верига на а, човешки права. Ставрус, ние в нашата работа, в нашите доклади не, подчер... не подчертаваме достатъчно а, принципите на Рединг. Нека не забравяме, че Обединените нации са приели един уникален по съществото си инструмент – Обединените нации разполагат с инструмент, който може да налага на предприятията спазването на човешките права. Нека, нека не забравиме, че има наши предприятия в областта на транспорта, на, на минното дело, на ам, конфекция, които са в целия свят. Съединени, е, обединените нации ни дава възможност да използваме инструмент, който да, да, да вземе пред превес над, е, над културни традиции, над е, е, известни е, религиозни твърдения и да е, спомага за спазването на човешките права. Не е необходимо да ви припомна какво се случи в Бангладеш, в е, предприятия за конфекция. Просто се срути една сграда и 1500 е, души загинаха е, и са ранени. Но представате ли си какво щеше да, какво щеше да стане, ако подобно нещо се беше случило в Лос-Анджелес или на друго място. Тук просто сме свидетели на нарушаване на е, човешките права е, пред е, е така останалия свят, който до известна степен си затваря очите. Така че, скъпи Ставрос, мисля, че ние трябва да имаме системно, интегрално, цялостно действие. Ние трябва да бдиме за прилагането и за защитата и уважението на човешките права навсякъде. Ние трябва да бдиме нашите европейски предприятия, които имат а, свои функциониращи органи или единици извън а, Европейския съюз, да спазват същите, а, същите норми, същите стандарти. По този начин ще, наистина ще се отразят нашите нашите норми. Просто искам да ви спомена, че ни Европейския парламент работи и изработил два доклада, които са посветени на стандартите, трудовите стандарти в света, като сме включили всички препоръки на Обединените нации. За съжаление обаче голяма част от нормите и от инструментите не са е, достатъчно обвързващи. Е, имаме също така и един е, доклад, който е посветен на различни аспекти на корупцията и а, свързана с защитата на човешките права. Сега господин Донскис от а, Литва ще вземе думата от наше име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 аз си отбелязах много чудесни точки, е, казани от е, Ставрос Ламбринидис. Аз е, го поздравявам за това, че е толкова задълбочено, толкова точно, толкова нюансирано се изказа и направи чудесен принос към нашата дискусия. Искам да се спра на вашия холистичен подход и на това, че наблягате на ключовото значение за значението на правата на човека за сигурността по света. Защото не би трябвало политиката по човешките права да бъде нещо романтично и идеалистично в съвременния свят. Аз е, с удоволствие чух как вие наблягате на гражданското общество, неправителствените организации. Искам да привлека вниманието ви върху разграничението, ключовата разлика между същинските неправителствени организации, които наблюдават спазването на човешките права, както в страните си, така и по света, така и тези, които са джобни е, неправителствени организации, е, които реално са подчинени на режимите и които е ендемично нарушава човешките права. Ние знаем, че това се случва в много страни, включително и така наречените наши е, стратегически партньори. Е, те са джобни НПО и трябва винаги да ги разграничаваме. Е, трябва да стоим на страна от тези, които не са любезни и които действително упражняват контрол, докато и тези, които се примиряват с режима. Сега, нещо друго. Ние непрекъснато сме го обсъждали и смятам, че сме верни страни на позицията ни е, че е необходимо да се защитават е, правозащитниците, тези, които отстояват човешките права навсякъде по света. Аз е, мисля, че е, ние носим отговорност за тях. Ние не трябва просто да ги уважаваме и в е, много случаи да се опитваме да им говорим разумно. Ние трябва да ги защитим, защото в Китай, в Русия, в Иран се упражняват най-големия натиск, човешки и политически натиск. И заради това е изключително важно ние да ги защитим. Безспорно трябва по-активно сътрудничество с нас, с обществени ведомства, с с организации, които защитават човешките права. Имаме е, морално сътрудничество с писатели, с академици, с пен-центрове. Те са наши брати и сестри по оръжие. И накрая според мен е непрекъснато и непрекъснато трябва да се показва, че политиката по човешките права а, не значи да бъдеш селективен, а, да си подбираш дори и страните, защото в много страни, включително най-демократичните, са склонни да нарушават човешки права. И никак а, а, не е лесно да атакуваме страни, които не ни харесват. Така че а, това е един общочовешки език, с който ние порицаваме страни, страни, ние иска, не може да има международен престиж и признание, ако не уважава собствените си граждани. Кристина Ди Пьетро from the Italian Senate. Госпожа Силвина Ди Пьетро, представител на Италианския парламент. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да взема отношение по тази така важна тема. От всички национални парламенти тази тема се счита за приоритет. Аз представлявам италянския сенат. В сената ние Внимателно наблюдаваме изпълнението на програмите на Европейски съюз, свързани с защитата на човешките права и то програми, е, които се изпълняват в целия свят, не само в Европейския съюз. Това е един процес, който започва през 2012 година и доведе до създаването на пакет за човешките права. Намираме се в тежка ситуация, финансова, економическа е, криза. Тези елементи са отрешаващо значение за предприемането на мерки за справяне с ситуацията. Необходимо е да знаем какво точно си залагаме като цел и да го поставиме в стратегическите рамки. Важно е европейските институции и националните институции да работят съвместно рамо до рамо. Според нас принципите и а, конкретните мерки трябва да бъдат приложени на практика. Това не трябва да бъде забравяно. Защото понякога има добри намерения, които се заявяват, а, но в крайна сметка, както вече казах, трябва да бъде приложено и на практика. Има много хора, които а, спадат към хората, които имат нужда от защита, хората, които са уязвими. Споменах плана за действие. Държавите членки а, е, са призовани да се придържат към а, е, насоките а, е, в този план, свързан с защита на човешките права. В Италия всичко, каквото се предлага в този план за действие в среди стратегически рамки се взима предвид. Искаме да подчертаем, че Обединеното кралство вече може да ни даде примери за успешни предприяти мерки. Благодаря, че ни напомнихте, че има, че е изготвен план за действие, свързан с защита на човешките права. Бих искала да дам думата на Ана Гомеш, но не я виждам. Може би по-късно. на европейско и национално ниво ние получаваме информация от организации, които се занимават с защита на човешките права и има представители на НПО, които са базирани в Брюксел, както и представител, сега думата представителя на Human Rights Watch. Благодаря, че ми давате думата да взема отношение по толкова важни въпроси, които се обсъждат днес. Важно е да има взаимодействие между Европейския парламент и националните парламенти, които да работят съвместно за спазването на човешките права по света. Аз се присъединявам изцяло към това, което беше казано от специалния пратеник на Европейския съюз, който се занимаваше с човешките права, господин Ставрос Ламбринидис. Той подчерта, че пакета за човешките права е резултат от общи усилия. Този пакет нямаше да бъде изготвен без приноса на Европейския парламент, на много национални парламенти, национални правителства, СВД и а, гражданското общество. Много неща се правеха локално, разпокъсано, но истински резултат идва, когато всичко се събере на едно място и се обедини. Ставрос ни каза нещо, че следващата стъпка е най-трудната, а именно изпълнението. Ясно е, че без общи усилия от страна на държавите членки, изпълнението няма да се увенчае с успех. И това е така. Нека да ви дам конкретни примери за това, какво ние ви предлагаме и как можем да работим съвместно с общи усилия. Няма да говоря за всички принципи, ами ще съм много конкретна. В Европейския парламент беше приета една много всеобхватна резолюция на Европейския парламент няма да може да разпространи посланието вложено в тези резолюции, ако не работи съвместно с националните парламенти и не, не се радва на тяхната подкрепа. По отношение на човешките права трябва да кажем, че има много хора, които работят в тази област, има много хора, които оказват подкрепа. Важно е Европейския съюз и държавите членки да помислят как ще окажат колективна подкрепа на активистите за човешки права. Като виждаме как се стига до нарушаване на човешките права в Русия и Китай. Това са това стратегически партньора, но това са и две страни, които сериозно нарушават държавите член... Да, извинете, нарушават човешките права. СВД ам, се позовава на различни документи, когато става въпрос за човешки права. Това правят и държавите членки. Какво обаче да направим? Европейския парламент призова а, още преди една година за обединяване на усилията. Това беше вложено в няколко резолюции. Призоваваме ви до края на, на годината <clears throat> да бъдат изготвени а, заключения от страна на <clears throat> съвета по външни работи а, за това как да се помогне на защитниците на човешките права в Русия и Китай. Това послание тези заключения, които ще бъдат изготвени от съвета по външни работи, ще представляват една основа, не таван. Винаги може да се направи повече, но никой не може да направи по-малко. Никой не може да отиде в Китай, в Русия и да провежда диалог а, там, ако не представлява а, а, тези общи а, виждания и възгледи. <clears throat> Никой няма а, да може сам а, да предаде това послание. Трябва да се каже, ето, ние а, предаваме това послание а, в а, обществото и ние имаме а, зад гърба си общата подкрепа на всички страни. Така, Русия и Китай не могат да излязат срещу всяка една държава членка от Европейския съюз, защото всичките страни ще бъдат обединени от един общ пакет и затова казвам в заключенията на съвета по външни работи, тези послания трябва да бъдат много силни и конкретни и те да бъдат подкрепени и от националните парламенти. В крайна сметка се стига до една резолюция, която вие като избраници на народа ще подкрепите. В същото време може да се а, обърнете към страни, които имат влияние и страни, които могат да променят нещо. Бахрейн е една такава държава. Това е една държава, която участва в а, арабската пролет. Е, има много страни, които са в период на преход и а, изминават трънлив път. В Бахрейн хората по улиците по мирен път поискаха да се зачитат техните права и да се ам, подобри техния живот. Това го направиха те по мирен път, обаче тези хора сега са зад решетки. Ал Кавайджа е ам, датски гражданин, обаче неговата дъщеря също е в затвора. Има и граждани на Европейския съюз, съюз, които също бяха хвърлени в затвора. Затова казвам, трябва общи усилия, трябва да се действа колективно, така че тези, които по мирен начин искат техните права да бъдат зачитани, да бъдат защитени и да не лежат в затвора в Бахрейн, трябва да се намери един общ подход – така че да се освобождават европейски граждани, които сега лежат в затвора и плашат висока цена за своите искания. Все още не сме получили едно ясно и силно послание от страна на европейските институции и от СВД, така че Бахрейн да се впечатли и да направи нещо е необходимо едно послание от всички държави членки да се заяви ясно, че тези хора не трябва да са зад решетките, те трябва да бъдат а, освободени. И че Бахрейн трябва да, се, а, да участва в диалог с а, европейските институции. На последно място, нещо, което искам да кажа – не знам дали ще мога да взема думата отново, сега ще използвам тази възможност. Има общо недоволство в Европейския съюз, свързано с демократичния дефицит в Европейския съюз. На гражданите им се казват, просто им се спускат отгоре взетите решения и остава впечатлението, че решенията се спускат отгоре. Гражданите на Европа и гражданското общество никога не са виждали нашите министри по външни работи, когато те дискутират и участват в дебати, включително и дебати свързани с човешките права. Но Хубаво е да можем да чуем какво говорят нашите външни министри, какви са техните намерения. Благодаря. Сега трябва да съм по-стрикна с времето, защото ам, отново ще чуем накрая Ставрос Ламбринидис, Винсент Форест, който <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на една организация, която не е толкова позната, Frontline Defenders. А ние, ние сме унези, които взехме страната и се преборихме за освобождаването на Насрин Сатуде. Аз съм абсолютно съгласна с преждоговорящата, когато тя каза, че вие е, трябва да намерите начин да защитите правозащитниците, защото те са на, първа, на фронтовата линия, на първата линия. Те е, излагат своя живот на опасност за защитаване на правата на всички. Абсолютно съм съгласен и с казаното от господин Брок. Е, който каза, че ние трябва да, да внимаваме и да не пропускаме всяка една възможност. Е, и че всички, включително и предприятията и бизнеса, всички могат да, да, да играят активна роля и че вие представителите на националните парламенти трябва непрекъснато да напомняте на своите правителства Нещата могат да стават на много равнища, чрез писма, чрез намеса на вашите послания, чрез срещи с ваши партньори, чрез внимателно изслушване на техните нужди, когато да ги изслушвате, когато те посещават вашите страни, когато идват в Брюксел. И всичко това да залегне в всички споразумения и договори на Европейския съюз с трети страни. Ще се опитам да бъда колкото може по-практичен възможно. След приемането на Лисабинския договор се казва, делегациите са онези, които трябва да защитават човешките права и които са отговорни за това. Да, вярно е, че в отделните страни има контактни, контактни групи или контактни а, гишета, но те на практика са в делегациите на Европейския съюз в различните страни. Това е и добре, и зле. Също така, смятам, че трябва да при да приемете специални резолюции, които да са посветени на а, правата на правозащитниците. А, трето, да има специални мерки, които да, а, с които може да се реагира, ако в дадена страна а, има незачитане правата на а, човека и проблеми с правозащитниците. Европейския парламент и националните парламенти трябва също така да създадат една мрежа за спешно реагиране, а не, а не само да се позовават на мрежите, които са на основата на Twinning. 6. Трябва също така да се организира една годишна среща в Бруксел, на която да бъдат, е, да бъдат е, канени правозащитници от целия свят, като по този начин се е, даде една много по-голяма видимост на цялата дейност и същевременно се изслушат нуждите и мненията на правозащитници от целия свят. И още Използвайте вашите, посолства, вашите социални мрежи, за... за да разпространявате своите виждания, за да може обществеността, гражданските общества в, вашите страни, в трети страни да, чу... да чуват вашите послания. И също така да съществуват и документи, които е ясно да обясняват на правозащитниците в различните страни какво могат да очакват и каква помощ могат да очакват от Европейския парламент и от Европейския съюз. Благодаря, казва председателката, благодаря за вашите препоръки е, към А сега искам а, е, и да поздравя представители на Миянмар, делегация от Миянмар. Е, в е, момента обсъждаме състоянието на човешките права с представители на националните е, парламенти, казва председателката. Но преди да дам, да дам думата на Ставо Сламбринидис, ще дам много набързо думата на, на, на Международната мрежа на правозащитниците. Благодаря ви. Много се радвам, че говорихте за опасността. Сега работи ли? А, може би да. Да, вие може би току-що го изключихте. Да, извинете. Е, Инос Христов, аз е, представител на международните институции в Дания, европейската мрежа от е, европейски институции, която беше създадена по-рано тази година. Е едно от основните права за нашите институции и нейната нова мрежа, техна, тяхната нова мрежа е сътрудничеството с националните парламенти. Миналата година, през 2012 година, беше създаден, бяха създадените основните принципи на сътрудничеството с с националните парламенти и институциите за човешки права. Аз мисля, че е, в интернет и ваши, някои от вас са открити е, своите лаптоп и виждате принципите от Белград и е, можете да се вдъхновите от тези принципи. Е, но от нас се иска да оказваме съдействие и на националните парламенти, е, и то на европейско ниво. Ето защо нашия офис сега е в Брюксел, за да сме по-близо до Европейския парламент и до европейските институции, естествено е, до комисията и до Организацията за човешки права, макар че са в Виена. Сега искам да повдигна един ключов въпрос за нас, а това е отсъствието на е, напълно независим статут на е, Организацията за човешки права в е, мнозинството от държавите членки на Европейския съюз. Около 12 държави имат такива институции, но има, като разбира се, ние се опитваме да вдъхновим други държави членки да ги създадат. Съвсем откровенно трябва да ви кажа, че понякога не разбираме защо Европейския съюз трябва да настоява в чужбина да създава такива институции, след като не във всяка държава членка има подобна институция. Ще бъда кратък, ще спазя времето, госпожо председател. Искам съвсем накратко да отправя е, препоръка към Европейската мрежа. Бих искал да препоръчам на всеки, който е тук днес, сериозно да се замисли доколко Националната институция за човешки права може да се създаде и укрепи във всички е, държави членки на Европейския съюз. Нека да помислим е, колко е важна ролята им, за да се гарантира прилагането на човешките права, хартата за основните човешки права, да има има е, регламент или директиви, мерки в е, Европейския съюз, е, за да може Европейския съюз и държави членки да създадат институции за човешки права, за да наблюдават спазването на основните права в държавите членки. Благодаря господин Кристофенсен. Ставрус, имаше въпрос към вас от един от членовете. Ако обичате на една, една минута само. А, мисля, че един от най-основните, един от най-важните въпроси, които чухме днес в залата, е, беше е, трудното изграждане на съвместна външна дейност. Е, как да се пилотира спазването на човешките права извън Европейския съюз? Има страни, които много внимателно се слушват в нашите препоръки. Например, международните съдилища, международните трибунали, е, които произнасят решения е, по човешките права, докато други се, дължат, се държат много високомерно и дори ни осъждат. Обикновено това с политическата власт, а понякога и економическата власт. И за това ние искаме да има европейска защита, която да е неделима и безкорисна. Искам да се възползвам от възможността, за да привлека вниманието ви върху условията положението на жените и на момиченцата по света, особено в случай на въоръжени конфликти. Е, изнасилването на жени и на момиченца е, е военно оръжие. Е, гениталното съкътяване, насил... насилствените бракове ни безпокоят има НПО, които присъстват на терен, но на много от тях им се забранява да работят. Така че задачата на Европейския съюз е да накарат тези страни в в много по-голяма степен да защитават жените и момиченцата, е, които е, не се ползват с никаква защита. И за това, господин Лабринидис, как Европейския парламент ще упражни е, по-силен натиск върху тези страни, за да се спазват в по-голяма степен човешките права в тези страни? Благодаря. Thanks. Благодаря. Да, ще се опитам да не говоря повече от 5 е, минути. Бих искал първо да ви благодаря и да ви кажа, че със съжаление ще трябва да ви напусна. Но наистина, наистина това е едно предизвикателство. Но да видим, но трябва да видим как, как, какви, какви инструменти имаме и как можем да ги използваме. Сега има някои страни, които не се, не се интересуват от нашите пари, но пък и за тях е важен имиджа им в международен план. Има други страни, пък които се, се интересуват от нашите пари или от парите на дадена страна членка. Затова е много важно, когато имаме отношения с дадена страна, да, да действаме специфично, т.е. да да, да знаеме какво е важно за тази страна. Поради лингвистични, економически или еди какви еди, еди какви си причини, тази страна би била чувствителна на е, даден вид е, дайност. Така че, от друга страна, Трябва, затова трябва да имаме много, а, многопластова дейност а, и да имаме една координирана дейност спрямо трети страни. Затова аз, аз, аз, аз мятам, че наистина трябва да имаме едни колективни дейности, колективна реактивна сила. Ето, като например в Египет в момента така наистина трябва да имаме колективен, колективен инструмент. Сега. Барбара. А, нещо свързано между бизнеса и е, човешките права. В Китай на първата среща, която проведахме там и това, това беше е, кръгла маса с представители на китайски предприятия, европейски предприятия, представители на академичните среди, на гражданското общество. Цел, целта беше да видим как е европейските, какво правят европейските предприятия в Китая, в Китай, как те защитават и могат да допринесат за спазването на човешките права там и как китайски и европейски предприятия, които работят в трети страни, могат да допринесат за ам, спазването на човешките права в тези трети страни. Има много, много доклади, доклада Хауърд и други. в които ясно, от които става ясно как точно Европ... Европейския парламент и националните парламенти могат да променят нещата. Как те могат вие е, можете във вашите страни да насочвате дебата, както Европейския парламент може тук да, да, да насочва дебата. През юни 2013 е, Европейската комисия излезе с три е, документа насоки към европейските предприятия, които работят в чужбина, които действат в чужбина и едно, единия документ е насочен към предприятията, които работят в областта на петролодобива, нефта и така нататък. Втория, вторият документ е насочен към предприятията, които се занимават с информационни технологии и третия е към другите предприятия. Тоест, значи, както казах, има тези три документа за европейските предприятия, които работят извън Европа. Има и четвърти документ, който пък е насочен към малките и средни предприятия тук в Европа. Сега, знам разбира се, че тези е, насоки не са обвързващи, но вие сте от тези парламентаристите, които можете да упражните натиска. Сега, е, трябва да, трябва да ви напусна, защото имам точно да работя по въпроси, свързани с Китай и още веднъж ви благодаря. Благодаря, казва председателката на Ставрос Ламбринидис. Надявам се, че тази среща също е дала, ни е дала някои е, идеи. Е, вие наистина сте най-добрия рупор на е, европейската политика в областта на човешките права на много на международните феруми. И сега е, бих помолила господин Тойерман от Кохом да а, е, а, дойде тук в президиума, за да видим по, по какъв начин, но ние, Европейския съюз, участваме в съвета по човешки права на ООН и в Генералната асамблея на ООН. на международните форуми има нужда от гласа на всички, от помощта на всички включително и на Европейския парламент. Всяка година в е, пленарна зала ние приемам, приемаме резолюция с е, нашите е, приоритети ко... за е, сесията на съвета по правата на човека в Женева, която се провежда всеки, всяка година през март. и включително ние следиме дейностите на всички органи на ООН в тази област. И трябва, разбира се, и да помагаме много на нашите делегации в Женева и в Нью Йорк при участието им. Знаете, е, че Европейския съюз не говори от, с един глас в е, в съвета, а държавите членки вземат думата от свое собствено име. Държавите членки обаче са създали е, една работна група, КОХОМ, която има много голямо значение, която определя приоритетите и след нас е господин Енгелберг Тойерман, който е председател на работната група по човешки права КОХОМ. Е, той самия участва в е, процеса на вземане на решения. Е, раз разбирам, че от тук нататък ще има възможности за срещи в Брюксел на, на Кухом. Защото е важно дипломатите, представителите на различните страни да ам, възприемат една европейска позиция, т.е. да не се набляга само на националните позиции, на националните а, гледни точки. Затова ще дам думата на господин Енгелберт Торман, който ще ни обясни по какъв начин функционира а, КОХОМС и който ще се обърне към вас с призив във вашите столици да наблягате на това да има европейска позиция, когато излизаме на международни форми. Господин Терма. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да участвам в тази конференция. Това е една много добра възможност да се обсъждат политиките, свързани с човешките права. Хубаво е, че тук им представители и на Европейския парламент, и на националните парламенти. Това е една отлична възможност, както беше подчертано и от други представители. Кохом работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Аз имам опит и на национално ниво в областта на човешките права и външните работи. Аз съм убеден, е, че и национално, и на европейско ниво трябва да се работи активно за постигане на европейските политики. Държавите членки, съгласно Лисабонския договор, трябва да вземат централно място в нашата работа. Ще се фокусирам върху многостранните форуми, върху работата в рамките на ООН и ще споделя каква е моя, моята ролята в КОХОМ и как се опитвам да подобря нашата дейност в рамките на многостранните форуми и от моя гледна точка да кажа каква е ролята на Европейския парламент и на националните парламенти относно, относно ролята на КОХОМ. Това е, е работна група на съвета на Европа, създана през 1987. Целта е да координира действията на държавите членки в по отношение на човешките права. Основната роля е да подготвя решения, които да бъдат приемани от Комисията по външни работи. Е, има делегати и представители на Европейския съюз, на Европейската комисия също така. Когато става въпрос за външни работи, е, съвета се занимава и с е, човешки, човешките права в рамките на Лисабонския договор. Има представители на Европейския съюз, който, които представляват интересите на Съюза в рамките на съвета за външни работи. Има 6-месечно ротационно председателство, при което се редуват съвета за по външни работи и КОХОС. Сега Европейския съюз трябва да управлява работата в съвета, провеждат се диалози, срещи и така нататък. Освен това е необходимо и тясното сътрудничество, с държавите членки, така че да се изпълнява една адекватна политика, свързана с защита на човешките права. Преди сме се срещали само два пъти в, два пъти в годината в Женева, в Нью Йорк. Сега се срещаме по-често с представители на държавите членки, но и с колеги, които са в Брюксел. Има и постоянна комисия в съвета по човешки права, базирана тук в Брюксел. Трябва да спомена, че от миналата година ние се срещаме в началото на годината в Женева с посланици на държавите членки, така че да се е, подготвят нашите стратегически действия. Кохом е, се занимава с е, много въпроси от областта на човешките права но а, нашите действия са с външно измерение, но, а, но също така работим в тясно сътрудничество и с Либе и Друа, комисии в Европейския парламент. А, Тавро също спомена, е, че трябва да има е, външна и вътрешна кохерентност по отношение на нашите действия. Значението на, на тези действия е, се засилва както на международно ниво, така и на ниво Европейски съюз. Необходимо е да се преговарят стратегически рамки, план за действие, има план одобрен от Съединените щати миналата година, необходими са и ясни насоки. В тази връзка искам да спомена ролята на държавите членки. Тяхната роля ам, запазва своето значение. Има някои международни форуми, на които Европейския съюз е само наблюдател. Необходима ни е подкрепата на държавите членки и тяхното участие, що се отнася до изпълнението на политиките, свързани с човешките права. Има спогодби, свързани с споделянето на действията и задачите. Работи си в Страсбург и в Виена. Както беше включено в стратегическата рамка, която беше прията миналата година. Поставя се акцент върху зачитането на, на човешките права. Необходими са международни стандарти и механизми, чрез които да се наблюдава изпълнението на насоките и препоръките. Съвета по човешки права е орган, който се ползва с много високо доверие. Има няколко цели, които очертават ефективността на, в действията на нашата комисия. Важно е да добре да функционират органите, занимаващи се с човешките права. Необходимо е да има универсални прегледи на действията и то периодично. Ние се опитваме да усъвършенстваме нашата работа, участваме в различни форуми. Ам Нашата комисия става все по-важна при подготовката на различни заседания, свързани с човешките права. Ние планираме стратегически насоки. Генералното събрание започна да посещава заседания на КОХОМ в Женева. Като цяло ние очертаваме какви са нашите приоритети в рамките на Европейския съюз, изготвяме вътрешен документ, но взимаме предвид и заключенията на съвета по външни работи. Имаме предвид и това, че винаги може да има някакви непредвидени ситуации, които могат да се появят очертаваме възможни инициативи, следим изпълнението на други инициативи, които се предприемат на национално ниво. и в крайна сметка, чрез по-интензивно сътрудничество имаме по-голям шанс за изпълнение на заложените ни цели. Нашите ключови приоритети са са да разглеждаме развитието на събитията в Сирия и други страни, в които ситуацията е сложна. Имаме предвид защитата на децата, премахване на смъртното наказание и така нататък. Има ключов орган, който се занимава с човешките права. Ние се опитваме This... Ние се опитваме ам, да се ангажираме на ранен етап с някои държавите, в които има проблеми. Опитваме се да се справим с проблема, свързан с смъртното наказание. Ам, а, с, чрез тази стратегическа а, дейност ние се опитваме да се занимаваме с въпроси, свързани с ситуацията в Беларус и в други страни. Опитваме се да подобрим нашите позиции по въпроси, по които няма някакво разединение. Европейския съюз за първи път беше изправен пред ситуация, в която беше изготвен доклад, който обхваща ситуацията на човешките права в Европейския съюз. Ние не можахме да дадем всеобхватна информация по, по насоките, включени в доклада. Няколко а, неща, които трябва да ви спомена от гледна точка на моя опит и сътрудничество, което имаме с Европейския парламент. Някои въпроси също и свързани с националните парламенти. Европейския парламент проявява много голям интерес, свързан с външните политики и а, интерес по отношение на случващото се в международните форуми. А, върховния представител и е поне два пъти на тези срещи, за да се засегнат въпросите свързани с човешките права и има редовен контакт между Кохом и Друа и всъщност КОХОМ е единствената работна група на съвета, която предоставя информация след всяко заседание на представители на съвета на Европа, така че да има по-редовен обмен на информация. Резолюцията на Европейския парламент, която се приема всяка година и е свързана с човешките права, включва в себе си много ключови насоки. парламентарните дебати в пленарна зала и в дроа са също важен принос за цялостното формулиране на приоритетите. Има Европейски парламент, има делегация на Европейския парламент, която участва на заседанията в Женева всяка година. Но Необходим е и ангажимент и на представители на трети страни, защото ние сме наясно, че Европейския парламент проявява интерес към това, което се случва в съвета по човешки права и отразява ключовите позиции. Имаме нужда и от подкрепа от страна на Европейския парламент по отношение на лобистските ни действия. Е, Искаме да видим а, напредък по отношение на въпроса, свързан с представителите на ЛГБТ. Има проблеми в Южна Африка, но ам, бяха предприяти някои инициативи без резултат, за съжаление. Има срещи между делегации на Европейски парламент и представители на парламента на Южна Африка. Това е това са важни действия. На последно място важно е а, да се вземат предвид заключенията от действията по механизма, международния механизъм за защита на човешки права. Съвета също е отворен и може да предоставя информация по отношение на тези международни механизми. Механизми съществуват и опит съществува на местно и национално ниво, що се отнася до изпълнението на политиките за защита на човешките права. От моя страна, както вече споменах, от много важно значение на всеки дебат, свързан с външните политики, да се включват и а, човешките а, права. Две неща искам да кажа. Стратегическата рамка подчертава отговорността на държавата член, държавите членки на Европейския съюз. Тази рамка посочва, че относно човешките права трябва да се извършват всякакви форми на двустранен, многостранен диалог. Чухме а, критики, които бяха отправени, че Европейския съюз и държавите членки а, не се придържат изцяло понякога към своите ангажименти. Съществува стратегическа рамка и държавите членки трябва ясно да заявят своите ангажименти и да служат като пример за читане на човешките права в собствените им страни. Трябва да има последователност. Целият въпрос е за това как да гарантираме а, си, а, системно проследяване на действията, да, да правим оценка и да подобрим а, процеса. Ще се радвам да а, можем да обсъдим днес тук нашата бъдеща работа. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви. Сега гледам към вас. Мисля, че господин Тойман повдигна важни въпроси и за нас ще бъде интересно какво ще ни кажете вие на национално ниво. Е, дали наблюдавате работата на външните ви министри, е, както в Кохам група, е, както когато работят с органите на ООН за защита на правата на човека в Женева и в Нью-Йорк. Кой би искал да вземе думата? Може би искам само да добавя към казаното от господин Тоеман, е, че е, ние бяхме с делегацията в Женева и аз се очудих, когато чух е, много дипломати в Европейския съюз и извън него, че те приветстват е, политици, които присъстват на дипломатични форуми, за да подкрепят това, което вършат е, националните дипломати. Това е свързано е, с работата ни утре, защото не е толкова лесно да се говори за работата на самите политици. Така че мога само да ви насърча ако работите на национално ниво по въпроси на човешките права, да отидете на такива места, които много често изглеждат надалече. Примерно в ООН се обсъждат резолюции, за които никой не чува на национално ниво или може би само ако те са политически успорвани. Аз е, още в началото казах, че в Брюксел получаваме помощ от е, е, върховното представителство на ООН и по-специално неговите представители в Брюксел. И както вие казахте, има специални докладчици, които ни помагат в изработването на нашата политика и се радва, че миналата година Европейския съюз да отпусне по голяма е, помощ, отколкото се очакваше в подкрепа на е, правата на човека и органите, които ги защитават. Те ще имат повече национални офиси. Е, трябва да има още повече, е, както на национално, така и на европейско ниво и трябва да получават подкрепа, защото е, за първ път е, имаме обратна връзка, добри доклади и е, ние трябва е, да основаваме нашата политика на техния универсален подход. Кой иска да вземе думата? Никой? Да. Всъщност аз ви давам думата, обаче бихте ли се представил първо? Jina Marlin Farrugia mill-Parlament tar-Repubblika ta' Malta. Фаруджа. Аз съм член на парламента на Република Малта. Ние разбираме и единодушно заявяваме, че когато се ражда човешко същество, то ражда с достоинство, с човешки права, но също така и с задължения и отговорности, които са не по-малко човешки. но правата на човека могат да останат е, на теория, ако не ги конкретизираме. Чух е, различните речи, много съм чела. Мисля, че и вие сте проследили дискусията по правата на човека. Аз е, мисля, че не спазването на човешките права трябва да се разреши от институциите. Неправителствените организации, това вече се каза. Е, трябва да бъдат насърчавани. Гражданското общество също, е, за да може едно човешко същество е, да разбере какви са задълженията му и какви са какъв дълг има да изпълнява, ние трябва да започнем с индивида, трябва да укрепим образователните структури в нашата страна, учебните програми на всички училища, на всички образователни институции в нашите страни, за да може още от самото раждане един европейски гражданин трябва да знае какви са правата му, те да не остават само на хартия, е, трябва е, човешкото същество да знае кои са правата и задълженията му, че това трябва да е част от неговото съществуване. И тъй като е, ние трябва да продължим е, да е, бдим над правата и задълженията на всички. Всяко човешко същество е, е трябва е, да е, има достоинство и то да му се спазва, но трябва да мислим и за бъдещите поколения и да предотвратим е, нарушенията на човешките права. И затова ние трябва да е, обучим бъдещите ръководители. Те трябва да бъдат обучени още от детството, е, чрез е, стипендии, е, финансова помощ, защото е, така е, ние ще стигнем до същността на проблема. Ние благодарим на всички изказали се и е, е, е, начина по който разглеждаме проблемите е макро, е, дългосрочен, докато ние трябва да се занимаваме на микрониво, защото е, бъдещото поколение, тези, които днес са деца, е, трябва да е, получат от нас възможност да се учат, да, да създадат по-добър свят за всички. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви за това колко е важна културата за човешките права и образованието. Аз не разполагам с точни цифри, но знам, че се има финансиране по външната дейност за образование в правата на човека и демокрацията в Европейския съюз. И сега, ако трябва да добавя към това, което казахте в самото начало, че е, всяко човешко същество има човешки права, но и задължения. Като граждани ние сме задължени да спазваме закона, но преди известно време имаше дискусия и може би това е въпрос, който искам да задам на господин Тойман, в дискусията по човешките права, в имаше активна дискусия страни е, вътре в Европейския съюз, но извън него. Това беше философска дискусия за да се каже, че човешките права трябва да се отдават на лицата, които изпълняват човешките си задължения. Това е част от понятието човешко права. Да имате човешки права, ако сте човешко същество, но дори да сте извършил тежко престъпление. Знам, че беше много оживена дискусия дали това да се включи в дневния ред на съвета по човешки права. Искам да чуя господин Тойман дали тази дискусия отново започва или решихте проблема. Thank you so much. Um... Благодаря. Сега по, по въпроса, който споменахте, става дума за образованието за човешки права. В момента не мога да ви дам точни цифри, но колеги ще ви дадат специфичната информация по писмен път. Но това е част също от цялата стратегия и плана за действие. Ние разполагаме с една работна котия, но много, много работа и по-голямата част от работата трябва да се извършва в държавите членки. Тоест, ние трябва да осигуряваме експертизата, да помагаме на правителствата, да осигуряват на всички равнища на, на властта за развитието на това образование. Много е важно също така да бъде развита една култура на човешките права. Но това, разбира се, също може да стане само чрез обучание. Това е от огромно значение на всички равнища. И Имаме специфични програми, включително и а, грантове за студенти, стипендии, които да работят по програми, посветени на човешкия те права. Има много, много, много, много са наистина инициативите, включително и на регионално равнище защото наистина нашата цел е да разпространиме тази култура на човешките права във всички области. Колкото до правата и отговорностите, да, наистина това е един проблем, един дебат, който многократно беше на дневен наред. В момента не се обсъжда но е, той беше много е, своевременен е, в момента, в който отбелязвахме 50 50-та годишнина от Декларацията за човешките права. Тази дискусия не е, никога не е приключена. Но, защото в крайна сметка стават дебата е за запазването на универсалността на човешките а, права. През последните 10 години а, има все повече и повече присъединили се към различните конвенции и документи за човешки права. Все повече и повече сме свидатели на ратифицирания. Но все още в много страни има резерви, има така несъгласия, има известни противопоставяния на универсалния характер на човешкия права. Основно обаче е независимо каква дейност и независимо от кого се поема тя, дали от Европейския съюз като цяло или от отделна държава членка, то е, човешките, човешките права трябва да бъдат в е, сърцевината на тази дейност. Може би и още нещо към зададени от ваш въпрос. В плана за действие са включени много ангажименти, поети от Европейския съюз и държавите членки за задължението им да, изпълна, да изпълняват а, основните принципи. и включително да предприемат необходимите мерки, тези насоки или принципни насоки да залегнат в тяхното законодателство и в техните различни дейности. Като на, на първо място бъдат включени в отделните планове за действие, като разбира се тези принципи междувременно са преведени и така нататък. Много от държавите членки вече са свършили тази работа, други са в процес на извършването и, но в всички случаи с ваша помощ е необходимо нещата да върват напред. Някой друг? Може би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 не знам, знаете ли в националните парламенти дали обсъждате позицията на вашите правителства в съвета по човешки права в Женева и в Нью Йорк? Ако не го правите, аз ви призовавам да го направите. Също на предишното заседание беше беше казано колко е важно да се е, е, говори за човешките права в е, големи страни, като Китай и Русия. Спомняте си за случая Магницки в Русия. Много добре знаем кой е, преби Магницки до смърт, но и повечето от държавите членки поеха ангажимента да следят отблизо а, случая, защото, както знаете, Магницки беше а, убит в затвора по време на излежаване на присъдата. същевременно нямаше кой знае каква, каква реакция от страна на дипломаците. Така че, ако вие в, по време на вашите заседания дебатирате тези проблеми, поставяте настоятелно тези проблеми, то това ще се отрази и върху политиката на вашите страни и вашите дипломати ще реагират по-активно. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни прикандате да вземеме думата. Италианският е, парламент е, работи много активно по проблемите, свързани с правата на човека, независимо дали става дума за Европейския съюз или извън него. И в Сената, и в е, Камерата на представителите съществуват комисии за правата на човека. Самия аз съм и член на ПАСЕ, където сме обсъждали проблемите свързани с човешките права в Русия и Италия по ангажименти в тази насока и в рамките на ОНЕ. Нашият е, парламент бе избран е, в е, началото на годината. Знаете, че председателя на камерата в своите речи многократно заявява, ще и продължава да заявява, че трябва да има последователност между нашата външна и вътрешна политика. С крайна сметка ние не можем да приемеме Европа, люлката на правата на човека, люлката на демокрацията, която иска тези права да бъдат спазвани извън нейните граници, да не ги спазва в рамките на границите на Европейския съюз. Затова италианския парламент започна е, предприе различни контролни действия и мониторинг в нашата страна. Същевременно е, подготвяме и законодателни актове, свързани с, с групата ЛГБТ. Е, предвиждаме приемането на закон, който ще заклеми хомофобията е, закон, който ще защитава жените от е, домашно насилие, е, закон за начина по който се третират затворниците в затворите и така нататък. Също така има и проблеми свързани с иммиграцията, защото има и проблем свързан с иммиграцията и спазването на човешки, човешките права. И това е проблем, който трябва да се реши на общо европейско равнище. Мисля, че това е наистина една тема, където трябва да има външна и вътрешна последователност. И където страните, които са по границите на Европейския съюз, ще имат и ще имат все повече нужда от помощта на другите. Говориме за последователност, но понякога ми се, ми се струва, че говориме за последователност, така за да си създадем един добър имидж. Но мисля, че най-важното, най-основното е не да имаме имидж, не да ни имат доверие, а да, вземеме, да взимаме конкретни мерки за защита на индивида Говориме много в Европейския съюз за защита на ценностите, но нека да, да се вгледаме повече в защитата на личността на човека. Защото в крайна сметка на нарушаването на правата води до конкретно а, страдание на дадена личност. Никога не трябва да забравяме, че си имаме работа с човека. Така че нашите имаме успехи, имаме провали, но мисля, че след обед бихме могли да обсъдиме малко въпрос, свързан с санкциите, които могат да се налагат на тези, които нарушават човешките права. Не само извън Европейския съюз, а и вътре в Европейския съюз. Човешките права се развиват в гражданско общество, където има морални устои, където има е, уважение. И това е от огромно значение в е, е, един свят на глобализация. Тоест, нека, нека, нека да, да, да, да намериме хоризонтални е, начини на действия, а не вертикални. Благодаря, господин Николети. Госпожа Гомеш. Не, първо ще дам думата на е, нашата представителка от Испанския парламент, а след това и на госпожа Гомеш. Eh, Благодаря ви. Аз искам да ви кажа две неща. Първото е свързано с дейността на правителствата на държавите членки във връзка с спазването на човешките права. Испанското правителство прие през 2008 година национален план за човешките права и в края на тази година ще представи нов национален план за човешките права с намерение да изработи правната и конституционната рамка за спазването на човешките права. Това усъвременяване има за цел цялото законодателство по този въпрос да се ръководи от националния план е, както и от международната политика на Испания спрямо Европейски съюз и спрямо останалата част от света. Сега е, вие говорихте за случая Магницки, за този известен руски адвокат, който е бил измъчван до смърт в затвор на Руската федерация. Случаят с адвоката Магницки е, беше разглеждан на различни международни инстанции. Аз самия участвах в заседание по този случай. Дори е, някои правителства и парламенти на държавите членки проявиха известна чувствителност към това нарушение на човешките права. Така че извън Европейския съюз, Американския конгрес допринесе активно по работата, за работата по този въпрос. Освен Американския конгрес, Парламента на Великобритания също беше много активен. Ние в Испанския парламент изслушахме представител на адвоката Магницки, докато други парламенти отказаха да вземат каквито и да било мерки и въобще да направят нещо. Така че бих искал да разбера какво става с, с лоялността на държавите членки, защото много често интересите на държавите членки е, вземат връх над е, спазването на човешките права. И е, за да бъдем конкурентоспособни на международните пазари, ние трябва да спазваме човешките права, но трябва да оказваме и натиск, за да е, настояваме за лоялност на държавите членки по подобни въпроси. И втори въпрос, на който искам да се спра, и това вече се спомена на последните, на, на, на заседанията е, е, тази сутрин, става въпрос за защитата на човешките права вътре в Европейския съюз. Не говоря за задържания или за мъчения. Напротив, говоря за по-структурирани нарушения на човешките права вътре в Европейския съюз. в основите на Европейския съюз е политическия плурализъм. Това е същинската гаранция на демократичната система. Е, едно е, отворено общество, е, което е правило в Европейския съюз, но винаги е имало врагове. Първо, тоталитаризма и второ, радикални движения за идентичност и те не са демократични. И в е, тази област това, което липсва според мен е, е безпокойство. В плана за действия не, не чувам нищо. Какво ще направим ние в е, Европейския съюз спрямо новопоявилите се политически партии, които са тоталитарни е, и които е, поставят на преден план радикални е, искания за идентичност и които подромват политическия плурализъм. Има спонтанно появило се гражданско общество, неправителствени организации, които е, са в услуга на собствените си интереси. Искам да помислим по тези два въпроса. Благодаря. Ана Гомеш, европейски депутат. Thank you, Благодаря, госпожо председател. искам да взема отношение по казаното от предишния оратор за това, че трябва да се вземе предвид и насоките, отнасящи се до предприятията, които трябва също да се придържат към спазването на човешките права. Но националните парламенти играят също важна роля в тази насока. Искам да припомня, че съществува конвенция за борба срещу корупцията, за това, че е, има разпоредби свързани с е, противодействие на е, случаи, при които има не. Е, незаконно обогатяване и облагодетелстване. Трябва да има ясна връзка между разпространението на корупцията, разкриването на корупционните случаи и спазването на човешките права. В много случаи по света носим голяма отговорност за разкриването на такива случаи. Давам пример с Ангола. Има много нарушения на човешките права там, включително и а, действия насочени срещу журналистите и активисти за защита на човешките права. Ние трябва а, да ги спрем. Трябва да спрем разпространението на корупцията корупцията, която включва и сериозно нарушаване на човешките права. Имам предвид добива на диаманти в диамантените мини. Виждаме, че има влияние и от економическата криза в Европа. Какво се случва? анголски магнати имат тесни връзки с Португалия, страната, която се противопостави на тези корупционни практики там. Те осъдиха корупцията в Ангола, това го знам но а, явно а, определени служители са били а, сплашени за това, че, заплаша, че ще загубят работата си. А, освен това се налага и цензура в пресата. Европейските действия са а, много важни. Госпожа Лобир спомена, че а, сега. А, парламента се занимаваме с документ свързан с противодействие на корупцията и защита на човешките права. Обръщам се към националните парламенти да се опитат да приложат на практика законодателство в областта на човешките права. Искам да кажа, Кохом играе много важна роля. СВД също играе важна роля в лицето на, на върховния представител. Но трябва да видим повече координация на отделните секторни политики. Ам, връзката на политиките за развитие с човешките права. Да, Руслан Бредидис отговаря за това, но има нужда от управление а, на високо ниво. Нещо, което ние не виждаме и не усещаме а, осезаемо. Беше даден пример с Бахрен. Какво се случи, когато ние тук, а, европейските институции, а, ние искахме да бъдат освободени европейските граждани, а забравихме за другите партньори там, които са местни граждани се борят за човешките права. Ние се мобилизирахме, за да бъдат освободени от затвора двама шведски журналисти. А какво направихме за тези хиляди журналисти, които се борят за човешките права и лежат в затвора в Етиопия? И това не е страна, която е най-важната в Африка. това е страна, която е наш партньор в рамките на Генералното събрание. Това е страна, в която ние имаме истинско влияние и ние не правим нищо. Става въпрос за интегриране на човешките права в нашите общи политики, в нашите политики за развитие и в политиките ни свързани с търговията. Ролята на националните парламенти е много важна. Две други области ще засегна, които също са много а, важни. Защитата на а, ICC. А, има кампании, а, които а, с негативни последствия от страна на наши партньори, например Кения. Бях, участвах в мисия в Пакистан наскоро. През цялото време ам, ние ам, виждахме как се прилагат двойни стандарти, свързани с а, изтребителите. Не става въпрос за технологията, става въпрос, че а, се извършва целево унищожаване на хора и ние не говорим за това. Ние трябва да говорим, че а, нашите а, американски партньори не ни подкрепят и а, заплашват а, нашите застрашават нашите кампании. Благодаря, Ана, каза председателя. Трябва да ви припомня, че времето напредва. 12.30 трябва да свърши заседанието. Е, преводачите се гласиха да останат 10 минути повече. Още двама колеги искат да вземат думата. Зависи колко време ще ви отнеме, но а, мога да ви прехвърля и вашите изказвания в следобената сесия, госпожа Ди Педро. Грация, сеньора председател. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да дам конкретен пример за конкретна дейност в областта на правата на човека. Движението пет звезди внесе документ в италианската, в италианския парламент. От тези пет предложения три са наистина интересни. Борбата срещу незаконната миграция да се извършва като се спазват европейските стандарти и разпоредбите на, е, на е, Конституцията. Второ, всичко, което противоречи на член 3 на ЕКПЧ да бъде забранено. И трето, да се прекрати с практиката за връщане на мигранти и да се спазват решенията на Европейския съд. И да се е, обсъдат разпоредбите на Дъблинската конвенция, за да се определи страната, която, за коя, която най-добре би могла да разгледа искане за убежище на дало лице. Да, да, да, не, да няма задържане в първата страна на миграция, като се, наруш, като се нарушават като се нарушава правото на мобилност вътре в Европейския съюз, забранява се семейното събиране и така нататък. Дъблинската конвенция беше много, многократно критикувана заради това, че не е достатъчно всеобхватна, така че трябва да отидем отвъд конвенцията за Дъблин, за да намерим синергични действия с други. Сега давам думата на представителя на Полския парламент. Благодаря, господин председател. Е, имам един въпрос. Известно е, че основно право е правото на живот. Но е, това право е застрашено от много страни има научни опити, свързани с използването на човешки ембриони, особено защото отнася до трансплантациите. Е, а, стои тук въпрос с хората, които години наред са в кома. А, дали ефтина, ефтаназията е допустима? дали Европейския парламент ще предприеме инициативи, които имат за цел да се засили това право на живот, като си имат предвид научните експерименти. Благодаря ви. Thank you, Mr. Северински. Now I have Mr. Ne Господин Северински, сега представителя на Унгария. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást, благодаря. Ние чухме какво прави комисията, с какво занимава парламента и сега трябва да си поставим въпроса какво прави Европейския съюз като цяло, какво правят държавите членки, как те се борят за демокрацията. Трябва да има конкретни примери, които да се привеждат на практика. В частния сектор също трябва да бъдат спазвани човешките права. Има европейски граждани, <laughs> чието човешки права не се зачитат. Като чух какво правят британските разузнавателни служби, това също е нарушаване на човешките права в Европа. Този въпрос не е много а, ясно очертан. А, говори се за Русия, където се нарушават човешки права, собствените граждани са а, изложени на натиск, шантажират се но Европейския парламент трябва да се занимае с проблема, свързан с нарушаване на човешките права в Европейския съюз. Това би имало също последици. Всеки представител на националните парламенти може да подчертае е, и да важността на обсъждането на този въпрос на национално ниво. Благодаря. Имаме малко време, за да дадем е, възможност господин Тоерман да отговори. Е, колегите говориха за бежанците и за е, човешките права в рамките на Европейския съюз. Това са въпроси, които ще са от значение за следобедната ни сесия. Сега господин Тоерман. Thank you so much. Благодаря. Действително, доста въпроси възникнаха. Благодаря ви за дискусията и за следобедната ни сесия. Говорим за последователността и това, което каза господин Николети, за някои от ключовите въпроси за правата на хомосексуалистите, е, е, това е свързано с външното измерение. Е, през първото полугодие на тази страна ние разработихме насоки за външната дейност, за да приложим на практика този ангажимент за правото на сексуална идентичност и това може да засегне и трети страни. Е, трябва в нашите държави членки е, положението да бъде ясно, но това е въпрос, както и много други, е, при което има ще движение в държавите членки през последните години. Това е условие, за да имаме политика спрямо трети страни. Ако видите какво беше само преди няколко години, ще видите напредъка. И аз мисля, че и решенията на Съда по правата на човека е, провери, промени и е, е, правораздаването в много държави членки. В началото на годината ние говорихме за това как можем да утвърдим правата на хомосексуалистите през второто полугодие плодородие, ние е, работим по последния комплект от документи, за да има е, и свобода на словото. Това е в отговор на някои от въпросите, които бяха зададени защото е, те засягат е, доверието, е, доверието в нас. И аз съм съгласен, че доверието в Европейския съюз не е само цел, а за да е, има промяна в, в качеството на връзките. Аз съм напълно съгласен, че нашата целта не е да отбележим точка, а да променим нещата, така че да видим е, какъв е, е най-добрият подход. Е, дали да говорим силно или с тиха дипломация, дали да ни придружават по-дългосрочни действия за засилване на възможността на обществото да подкрепяме правозащитниците, така че имаме смес на действия. Какво правим политически, но също така и с ресурси за външна дейност. Ние виждаме, че оценяваме и действията ни е, по правата на човека, бенчмарк, понякога е, е, това не се вижда след няколко месеца, а по-дълго. Някои изменения са по-бързи. Въпрос е понякога не работим усърдно, без да постигнем промяна. В други случаи е, политическите съображения се променят и е, стават дори е, възможни много неща. Но аз мятам, че рамката, която се обсъжда от външните министри, през юли те изработиха рамка. За първ път е, ние е, работихме с съвета на външните министри, беше прият документ, има ангажимент и аз съм сигурен, че лоялността, солидарността, единството е, в ангажиментите поети от държавите членки ще доведат до единство на нашата външна политика и това и, и, и, и, и искам винаги да го напомням, но трябва да видим как ще се прилага това случай по случай. Разбира се, различните партньори играят играят ключова роля европейските институции, парламента, но и националните партньори. И, и е, накрая говорим за Европейския план за човешки права и демокрация, е, не се засягат някои въпроси. Това е просто защото ние работим само за външното измерение. За това, това е, е засяга външната политика, но понякога говорим и за вътрешна политика. След обед ще говорим е, за чувствителна промяна в човешките права. Много инициативи имаше, но тъй като не са в плана за действие, не ги споменах. Но Въпросът беше повдигнат как да сме сигурни, че човешките права се интегрират в е, е, същината на политиката на Европейския съюз, развитие, търговия и прочие. Това е ключова цела за стратегическия план за действие. Всички ангажименти са на лице политически. Трябва да интегрираме човешките права във всяка област по външната дейност без изключения. И освен това, план за действие има специфични действия за това как да се включват човешките права в развитието, търговията, правосъдие и вътрешни работи. Много работа се върши и в... понякога и комисията трябва да играе ключова роля. Там се разработват документите и те изцяло участват в процеса, допринасят за него. Трябва да има силно партньорство в много от тези области. Комисията играе много важна роля. Мисля, че това бяха важните въпроси. Се опитах да отговоря на е, благодаря на господин Тойман. Сега стигаме до края на сутрешната ни сесия е, е, и ще обядваме заедно. Може би ще продължим дискусията неформално. Продължаваме в 3 часа. Благодаря.